Добро утро! Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Продължаваме вчерашното си заседание. Продължаваме с точка от дневния ред 46, обсъждане на проекто доклада на колегата Целер за освобождаването от бюджетна отговорност на Европейската комисия. Давам думата на господин докладчика той ще се изкаже в присъствието на комисаря Тинкер. Добре е дошъл и на комисаря. Господин Целер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. По-бърза сте, отколкото го позволява полицията. Мога направо да пристъпя към представянето на доклада си. Доста е обстоен текста, ще се спра само върху някои съществени моменти и по-точно върху политическите ни приоритети. От септември насам тече процедурата. От тогава насам имахме достатъчно време да изслушаме генералния директор и ресорните комисари, най-вече комисарият Тингер. Имахме възможност да обсъдим с тях подробностите – Нека предварително уточня, че става дума за освобождаването от бюджетна отговорност на комисията за 2016. Не знам дали си спомняте 2016 година, тъй като вече е 2018. В доклада се посочва, че евентуално би могъл да се ускори процесът на освобождаване от бюджетна отговорност, така че той да тече и да приключи малко по-скоро след съответната бюджетна година. Благодаря най-вече на Европейската сметна палата и нейния председател Клаус Хайнер Лене. Благодаря и на аудитора Лазарос Лазаро, както и на останалите колеги от палатата за обстойните консултации. Благодаря, разбира се, и на комисията. Специално искам да благодаря на онези, които свършиха основната работа, господата Елерс и Гоц от секретарията. Благодаря и на господин Валачехи от нашата политическа група, както и на асистента ми Лукас Райхел. Без тях нямаше да мога да се справя. Това бяха предварителните уточнения. За какво става дума най-вече? Що се отнася до 2016 година и изпълнението на бюджета през тази година? Едно от предложенията ни е политическите цели да бъдат обвързвани с бюджетните цикли и мандатите на парламента и комисията. Трябва в бъдеще да има по-ясно такова обвързване. Политическите ни приоритети са за срок от 5 до 10 години. В рамките на 5 до 10 години настъпват много промени, променят се съответно и приоритетите. Поради това бюджетните цикли, мандатите и мандатите трябва в бъдеще по-добре да бъдат обвързани с политическите цели. Това ще увеличи прозрачността и гъвкавостта. Междинният преглед на настоящия програмен период, както и анализът на изминали такива периоди, наред с преглед на разходите, също ще са целесообразни в бъдеще, ако са възможни от времева гледна точка. Подробно обсъдихме новите елементи в ОСП, общата сълскостопанска политика, като например екологизирането. Поставихме особен акцент върху програмата за младите сълскостопански производители. По тази програма не са постигнати целите. Посветили сме и отделен пасаж има и още нещо, което трябва да ни занимава в бъдеще, а именно реализирането на програмите по кохезионната политика. Трябва да се ускори процесът на плащанията по тези програми. Освен това, Периодът за изпълнение отново трябва да е по формулата N плюс 2. Едва миналата година бяха извършени последните плащания по миналия програмен период т.е. приложи се почти формулата N плюс 4. Това означаваше, че по отделните проекти и програми, поради голямото забавяне, работата започна прекалено бавно в рамките на новия програмен период. Нисък е процентът на освояване. Това означава, че проблемът с неразплатените задължения през следващия програмен период само ще се задълбочи. Ще има разминаване между новия програмен период и изминалият такъв. Ще има разминаване в размера на плащанията. Освен това, парламентът изисква от генералната дирекция препоръките по държави да бъдат включвани в годишните отчети за дейността. Продължаваме да настояваме за това. По въпроса за прозрачността на финансирането на политиката в областта на миграцията, тъй като тук става дума за сравнително ново предизвикателство, в рамките на многогодишната финансова рамка, според нас, трябва да се повиши прозрачността Става дума за значимо предизвикателство, пред което Европейският съюз се изправи сравнително неочаквано. За това трябва да се разработят методи и процедури за по-добро реагиране на подобни предизвикателства в бъдеще. В годишния отчет за дейността си за 2016 година Европейската сметна палата излиза с съответните искания, към които се присъединяваме и ние. А що се отнася до финансовото планиране в бъдеще, то смятам, че въпросите свързани с миграцията и предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз в тази връзка и в бъдеще ще се нуждаят от отделно финансиране по специален бюджетен ред. В рамките на настоящия период финансирането за тази област се набавеше чрез преразпределяне от други области. По въпроса за администрацията или управлението и таксите, които изисква Европейската инвестиционна банка за учредяването и управлението на финансови инструменти. Постановените тук фиксирани ставки според нас са прекалено високи. Тези суми първоначално бяха предвидени за други цели, а не за това партньорски организации да реализират наши програми би ни се искало да се ускори, както вече казах, процедурата по освобождаване от бюджетна отговорност, така че да може да се приложи формулата N плюс 1. Трябва да се справим с този проблем. Благодаря специално на колегите докладчици в Сянка. Благодаря за взаимодействието ни, което беше полезно за мен. С удоволствие ще участвам в днешните разисквания. Надявам се, че скоро ще изготвим окончателния вариант. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка или поне на онези, които са тук. Мартина Длабайова. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, Колеги, първо искам да благодаря на господин Целер е, за добрия и всеобхватен проект от доклад, е, защото това е една добра база, за да продължим нашата работа. Е, особено високо оценя вашата глава посветена на резултатността на използването на европейския бюджет. Искам да подчертая, колко е важно качеството на данните за изпълнение. Въпрос, който господин Целер повдига в своя доклад. Искам да попитам комисарят какви задължения е готова да поеме комисията, за да подобри качеството на своите доклади за изпълнение, тъй като данните за изпълнението са много важни. Много бях доволна да чуя тази седмица, че трябва да насърчим развитието с европейския бюджет и да сменим перспективата от перспектива на страната членка до о, нетна вноска в бюджета. Но високо ценя това. Освен това подкрепям идеята, че европейския бюджет трябва да бъде ориентиран към политиките на Съюза. Има въпрос, по който според мен трябва да поговорим повече, е, е следния. Какви полуки си извлякла комисията от настоящата многогодишна финансова рамка, а, за да не повтори грешките в новата? Какви са намеренията на комисията? Какво възнамерява да, да направи, за да се промени а, начина по който гражданите на Съюза гледат на Брюксел и на Европейския съюз? Господин Таран. Madam President. Uh, <clears throat> Разбира се, е, докладчикът е, е, положи голямо усилие да освободи комисията от бюджетна отговорност за изразходените средства. Според мен, Докладът много ясно казва каква е очакваната грешка, представена от Сметната палата, макар че, според мен, метода за изчисление на тази грешка не е най-добрия. Трябва да поработим върху това изчисление. То е важно, но всъщност трябва да, да помислим по-скоро за това как се изразходват европейските средства, за да се постигне добри резултати. Второ, докладът а, дава критична оценка на забавените а, плащания. И критичен е, и по отношение на използването на финансовите инструменти. Така че справо се е, иска засилен контрол. И накрая става дума за малко пари, може би не си струва да се споменава, но удължаването на преходния период също трябва да се обмисли. когато, там където става дума за консултанти на комисията, виждаме имена на бивши комисари комисарите имат доста голяма а, свобода да назначават свои е, консултанти. Но трябва да се огледа по-внимателно дали няма потенциален конфликт на интереси. И Трудно е Трудно е за мен да вляза в сградата на комисията, но ако имам бач за специален консултант, много достъпа ми ще бъде лесен. И според мен това не е правилният начин, по който това трябва да става. Искам да благодаря още веднъж на докладчика, пък и на комисията, защото по-голямата част от парите са добре изразходени. Още двама колеги, колегата Пирински, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да се присъединя към поздравленията към господин Целер за задълбочения доклад. Той извършва наистина много задълбочен преглед а, а, за 2016 година. И аз също бих искал да попитам какви са изводите, какви са полуките а, извлечени от опита на трупан през 2016 година. Господин Целер спомена също така изразходването на средствата по Кохезионния фонд и за закъснението, което, с което това стана. И това създава опасност в края на програмния период да има неразплатени задължения. Госпожо председател, аз мятам, че сега е правилният момент, в който трябва да се съсредоточим върху този комплексен а, проблем, защото предстои новия програмен а, период. А, комисията и комисарят работят много усилено върху дизайна на този нов програмен период. Искам да задам в тази връзка следния а, въпрос. Навлизайки в новия период, комисията казва, че иска да гарантира проекти с високо качество и споразумение за партньорство с високо качество. За това а, проверява споразуменията за партньорство, връща ги на страните членки, страните членки ги пращат на комисията обратно а, и така нататък и въвежда предварителни условия. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни, за да постигнем е, добър баланс а, между предварителното одобрение на, на добри а, а, проекти и економически изгодното влагане, така да се каже, на средствата. Смятам, госпожо председател, че трябва да погледам на този въпрос изхождайки от едно фундаментално предизвикателство, пред което е изправен Съюза, а именно а, неравнопоставеността а, в социално и териториално отношение. И да помислим много внимателно как да установим добър баланс. така че да получим желания ефект колкото може по-бързо. Има принципно според мен два подхода. Да бъдем много внимателни от самото начало, да, се, е, да си гарантираме успех, след което да започнем да работим. Да, разбира се, тази проверка трябва да бъде колкото може по-задълбочена, но да бъде извършена за кратко време и след това да се наблюдава как работят нещата на практиката. Смятам, че комисията мисли по тези въпроси. А, господин Целер, мисля, че вашия доклад гледа благосклонно на предварителната а, проверка. Аз не знам дали трябва изцяло да одобрим тази практика или пък да помислим за това къде е подходящо да има такава проверка. Много се радвам, че комисария Етингер е тук и се надявам, че това ще бъде едната от темите, по които ще говорим тази сутрин. Благодаря. Аз също се включих в списъка на ораторите. Искам да благодаря за доклада. Той а, покрива цялата работа, която вършим. Също така обхваща и резултатите от важните мисии в Унгария, Полша, Гърция. Това е важно. Господин комисар, искам да използвам възможността да ви кажа няколко думи за Гърция. Миналата седмица бях а, а, там. Това, а, а, което видяхме, по 180-те приоритетни проекти от структурните фондове беше впечатляващо. Видяхме много добре осъществени на проекти, които ще помогнат на Гърция, ще я тласнат напред в нейното развитие. Ние много обичаме да работим по кадастъра е, трябва да Внимаваме обаче организационните е, е, промени да не забавят работата. Ако всички сътрудници е, трябва да кандидатстват наново, това доста ще забави нещата. Само още веднъж ще кажа, че това е ключов проект за Гърция и за Европейския съюз, който трябва да бъде завършен до 2020 година, защото от това зависи целият процес. Подчертата обаче останах с добри впечатления. Проектните менеджери на място са много ангажирани и съществуват някои проблеми при реализацията, например, отчуждаването на терени, тези проблеми се решават много целенасочено. Със сигурност това е голям успех на комисията и ще бъде добре, ако хората разберат за този успех. Това първо. Второ, колегата Целерс право подчертава, е, че трябва да съкратим процеса на освобождаване от отговорност – Работим с заместник генералния директор по бюджета и с сметната палата, защото ни трябва решение N плюс 1, защото големите световни концерни, три месеца след приключване на финансовата година, трябва да представят свои, е, своите финансови отчети. А ние едва-едва успяваме да направим това за 16 месеца. Ние сме готови в нашата комисия също да преработим нашите вътрешни процедури, за да ускорим процеса. Имаме един въпрос по доклада. Въпросът ми е свързан с екологизирането и младите сълскостопански производители. Сметната палата попита дали е, не трябва да е, направим нещо по този въпрос през текущия период. Според мен е задължително да направим нещо. Струва си да помислим за това какво може да се направи по тези две програми, защото по тях се разходват сериозни средства. А, ние с колегата Целер ви написахме едно писмо с идеи, с, с исканията. Благодаря, господин комисар, че дойдохте. Имате думата. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, уважаеми госпожи и господа, благодаря първо за вашето взаимодействие с моите колеги комисари в рамките на процедурата по освобождаване от бюджетна отговорност. Благодаря ви за конструктивните предложения и препоръки, които изложиха тази сутрин господин Целер и колегите му докладчици в Сянка би ни се искало да се изтегли по-напред във времето процедурата по освобождаване от бюджетна отговорност, да се рационализира и съкрати, за да може да приключи по-рано. Очаквате от нас да работим по-интензивно, да ускорим процеса. Ние сме готови за това. Такава готовност проявяват както моите сътрудници, така и всички останали мои служби и аз самият. Днес предстои да разговарям с съвета по същата тема – освобождаването от отговорност за 2016. Две комисии на Европейския парламент отговарят за това. Вие отговаряте за освобождаването от бюджетна отговорност и бюджетния контрол. А съветът се занимава не само с бюджетната политика и освобождаването от бюджетна отговорност, а и с паричната политика и финансовата политика. Занимава се с общи въпроси като цяло. Освобождаването от бюджетна отговорност не винаги е нещо върху което съветът поставя такъв акцент, както го правите вие. През периода от септември до ноември миналата година сте били вероятно в състояние да изтеглите напред процедурата по освобождаване от бюджетна отговорност – но съветът е поставил ударението пък върху проекто бюджета за 2018 година тогава. Вчера се обсъди избирането на Дегинто за заместник директор на Европейската централна банка за това може със съвета да се обсъди въпроса за евентуални промени в графика, без да се повишава прекомерно натовареността на съвета. Възможно е към края на следващата година да се приключи освобождаването по бюджетна отговорност за предходната година. Когато започнах работа по тази процедура и аз не бях наясно точно за коя година се работи в момента. Бях свикнал от а, националните процедури с по-бързи процеси. Още нещо, което каза колегата ви Целер. Нека съм съвсем конкретен. Би било логично Европейската комисия изобщо да не се занимава с периода 2021 до 2027. Идната година предстоят избори, ще бъде преизбран парламентът, ще се очреди нова комисия. Ако следващата комисия, която встъпи в длъжност през ноември 2019 година, която ще включва поне 20 нови комисари, които ще трябва да се ориентират, започне работа по многогодишната финансова рамка, то тя няма да бъде представена преди 2020 година. Няма да бъде приета преди 2021-2022. А селскостопанските производители, кметовете, партньорите ни по всички програми в един глас изискват яснота. Затова на 2 май тази комисия трябва да излезе с предложение за следващата многогодишна финансова рамка МФР. Партньорите ни очакват Европейският парламент заедно с съвета да се опитам да приеме МФР. Към това се добавят неформалната среща на държавните и правителствени ръководители в четвъртък и петък тази седмица. Тя ще е отрешаващо значение, тъй като тогава ще стане ясно дали държавните и правителствени ръководители са готови през 2018 да наредят МФР сред приоритетите си. И трябва съвсем конкретно да се запитаме как да се освободим от сковаващата рамка, от сковаващата стойност 1% от БНД. Тази стойност не допринася за постигането на целите ни. Вие всички представлявате отделни държави членки. Все още няма трансевропейски избирателни списъци. И така ще продължаваме да работим с тази сковаваща стойност от 1% от БНД. 1,1x. Вашето предложение е 1,3, моето е 1,11. Но всички заедно имаме за задача, ако представляваме Австрия, Финландия, Германия, и други държави да обясним на държавите членки, че ако продължаваме да прилагаме тази изковаваща стойност, ще има жестоки конфликти между ОСП и политиката в областта на отбраната, между кохезионната политика и политиката в областта на миграцията. За това ще предложим 7 годишен период, като изясним, че го предлагаме за последен път. Вашите докладчици, госпожа Тома и господин Олбрихт, ви препоръчват същото. Комисията ще излезе с предложение за 7 годишна многогодишна финансова рамка. Така парламентът и съветът преди да започне предизборната кампания ще могат да обсъдят проекта и да го приемат. Ако проявят добра воля, това ще е възможно. Ще разговарям с председателите на политическите ви групи и с председателя Таяни. Ще обсъдя с тях този график. Мисля, че от месец май тази година до февруари следващата година ще можем да се справим. Вашите парламентарни комисии трябва колкото се може по-бързо да излъчат своите докладчици. Трябва да гарантираме прозрачност. Освен това, след представянето на пакета за МФР на 2 май, трябва в рамките на 5, най-много 7 седмици да се предложат отделните законодателни актове. Така парламентът ще може да приключи преди лятото. Формулата, която ще се приложи, ще е или 5 години, или 5 плюс 5. На вас, господин Целер, се пада задачата да съгласувате графиците. Парламентът ще бъде избран през месец май. След това ще встъпи в длъжност Европейската комисия, която ще се нуждае от поне една година, за да обсъди следващата МФР. Тоест, комисията ще излезе с предложение през 2024 или след 2024. Парламентът искаше до края на 2017 година комисията да излезе с предложение за рамката от 2020 година нататък, т.е. да го направи 3 години предварително. Нито една държава членка не подхожда по този начин. Но тъй като вие го изискахте от нас, то новите комисари ще имат само две години време той ще се приложи формулата N плюс 2. Готов ли е парламентът да направи това? Готов ли е да позволи на комисията да представи следващата МФР две години по-рано? Така през 2026 и 2027 парламентът ще може да обсъди многогодишната финансова рамка от 2028 до 2030 година. Така ще има най-много година и половина при покриване между парламента, комисията и процедурата по МФР. но ще трябва да няма такова при покриване, ако не искаме да разочароваме хората по места. Не бива чак през декември 2020 година да се излиза с предложението за МФР, защото през 2021 и 2022 година ще е преходен период, ще се сформират те първа новите структури и тези две години ще бъдат изцяло загубени за бенефициентите. Разговарял съм с представители на академичните среди, с земеделски производители, с банки за структурно развитие, насърчителни банки. Всички те настояват да приемем проекта през февруари идната година. Само тогава ще имаме достатъчно време за следващия програмен период. Представям ви го толкова драстично, защото няма да има многогодишна финансова рамка, която да бъде приключена в рамките само на един мандат на парламента и комисията. Ще има припокриване между отделните мандати. Но мисля, че в случая трябва в интерес на бенефициентите да приключим преди предизборната кампания. Много нашироко се спряхте върху миграцията, за което ви благодаря с пълно право го направихте. През 2011 до 2013 година миграцията не бе проблем на общо европейско равнище. Сега обаче е. За това при следващата многогодишна финансова рамка трябва да предвидим адекватно бюджетиране и адекватно финансиране в рамките на тази рамка успяхме да се справим, да мобилизираме необходимите средства само благодарение на преразпределенето и гъвкавостта. В бъдеще трябва да се предвиди отделна бюджетна функция. Трябва също така да видим какво реално можем да постигнем по европейския бюджет, но също и извън него, например по линията на фондове, като фонда учреден за Турция. Като цяло сме благодарни на Европейската сметна палата. Тя за първи път излезе с аудиторско становище с резерви. Това бе ясен напредък. Процентът на грешки спадна от 3,8% през 2015 на 3,5%. Това е ясен напредък, за който благодаря както на своите сътрудници, така и на държавите членки, които участват в споделеното управление. Тази промяна в процента на грешки се дължи и на вашите конструктивни критични препоръки, които взехме предвид и изпълнихме. Виждате, че се учим в крачка Европейската сметна палата, Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, Комисията и съветът и президните години ще работят по този начин. Ще поемат своята част от отговорността и ще си извличат полуки от допуснати грешки. Винаги ще трябва да отчитаме упростяването и единия одит от една страна, както и процента на грешки. Винаги ще има конфликт между тези две величини – ако всеки един селскостопански производител разполага с по един служител, който да го консултира, то няма да има проблем. А ако добавим и служител от парламента, със, сигурност ще се получи. Но това а, не може да стане. Затова програмите за насърчаване трябва да намерят правилния баланс между добрия контрол и ограничаването на а, контрол бюрокрацията и разходите за нея. Председателя на Сметната палата в Люксембург, когато вие познавате по-добре от мен, който беше виден член на Европейския парламент, има друга философия. Той започна процес на промяна на начина на мислене и работа на Европейската сметна палата – Считам неговата философия за добра, за философия на бъдещето. Можем да критикуваме, но сега те ще следват пътя, който тя предлага и ще е, внасят подобрения в крачка. Непрекъснато ни питат е, какво е бъдещето на Европа и какви е, финанси ще бъдат отделени за него. Бялата книга и документите по финансовите въпроси бяха разработени от комисията, за да започне е, дебат по този въпрос в ръчта на Юнкър за състоянието на Съюза. Е, се казва на къде трябва да върви Съюза. През следващите години трябва да намерим баланса между традиционните задачи и новите предизвикателства. В договора е записано, че кохезията сближаването и общата селскостопанска политика са задачи, които Европейския съюз задължително трябва да изпълнява и затова те са залегнали в първичното право. От една страна. От друга страна обаче трябва да видим, че има и нови задачи, като миграция, отбраната, борба с тероризма, защитата на границите, проверката по границите, които а, а, могат да се е, решават по-ефективно е, в европейски план и които трябва да се финансират от европейския бюджет. Според мен трябва да се е, избегне конфликта между традиционните задачи на Европейския съюз и новите е, задачи. Трябва да се намери правилен баланс между тях. Ако ме питате за моето виждане за следващите бюджетни години, бих посочил четири основни цели, четири водещи принципа. Първо, економическа сила и конкурентоспособност. Който а, обаче е силен, трябва да проявява и солидарност, така че втората цел е солидарност. Силният а, трябва да работи устойчиво, така трета цел – устойчивост и четвърта цел – сигурност. А, мисля, че гледайки политическите групи е, а, а, в парламента, а, ще се съгласят с тези е, четири основни е, водещи цели, които са в интерес на всички европейски граждани. Както комисията по бюджета, вие също критикувате късния старт на нашите кохезионни програми. Аз също съм критик на този късен старт. Виждам три причини за това. Първо, схемата N плюс 3. Държавите членки изобщо не бързат. През 2014-2015 2016 получаваха средствата, които трябваше да получат между 2007 и 2013 година, след което започват да ползват средства от сегашната многогодишна финансова рамка. Направихме много. Поставихме искане да се посочат отговарящите органи, за да, за да можем да мотивираме страните членки това да не се случи отново, а именно ПРОС 2020-2021 да се а, е, а, е, иска средства, които е трябвало да се поискат до 2017. Това е голям проблем. Затова за мен а, трябва да се предпочете формулата N плюс 2. И за следващата многодишна финансова рамка ще предложа N плюс 2, а не N плюс 3. Качеството на данните. че е зададен въпрос за данните за е, изпълнение. Затова през 2017 година ние е, ние ще представим през следващата година всеобхватен доклад за тези данни. Е, ще посочим кои са източниците на данните и как оценяваме тяхното качество. Качеството на данните, които ни предоставят регионите и страните членки. Небезизвестна гордост ще кажа, че е един наскоро представен доклад на ОСР потвърди качеството на данните, които предоставяме ние. ОСР с седателство в Париж изготвя такива доклади периодично с различни държави, които членуват в тази организация и страни членки на Европейския съюз. И в този доклад се твърди, че европейският бюджет, данните за европейския бюджет са много по-добри, отколкото данните на Франция и така нататък. Може би трябва да поканим генералния секретар на ОСР да ни каже това. Ние не сме е, перфектни, но ние сме много по-добри, е, отколкото е, много западноевропейски демократични държави. В тези държави а, е, а, е, бюджета се управлява не с такова високо качество, с каквото се управлява нашия а, е, бюджет. Смятам, че за следващата многогодишна финансова а, рамка трябва да а, поговорим по въпроса каква роля играе Европейската инвестиционна банка. А, Европейската инвестиционна банка е на първо място европейска, т.е. наш партньор – банка, зад която стоят за сега все още 28, скоро 27 страни членки. Така че те споделят задачите. За съжаление, дейността на банката се е, ръководи от е, нейните акционери, които са страните членки, а не Европейския съюз трябва да се знае, че ние като комисия нямаме право да бъдем акционер никъде. През половин година в старата ми функция, когато решихме да дадем на Евронюс значителната сума от 25 милиона годишно, си помислихме дали пък не можем да станем акционер. Аз, аз бих искал да бъдем акционер, но ние нямаме право да го направим. За бъдещата комисия а, Бих а, помислил дали подобно на националните правителства а, не бихме могли да бъдем акционери там, където имаме интерес, както, например, германското правителство е акционер в германските железници. В противен случай а, няма да имаме а, власт. 6% а, не е а, лош а, процент 6% от е, европейския е, бюджет са необходими е, за финансирането на сградния фонд. Трябва да се помисли обаче дали пък не трябва да се заложи един процент, който да позволява и някаква печалба, не само покриване на а, разходите. Сега ще кажа няколко думи за заемите, иновативните финансови инструменти. За новата многогодишна финансова рамка трябва да говорим за това кой проект трябва да се финансира а, а, с а, субсидии, а при кои и при кои проекти е по-добре да се избере финансиране чрез заеми или пък а, смесен метод. След като натрупахме известен опит с плана а, Юнкер, мисля, че трябва да поговорим по този въпрос преди да изготвим новата многогодишна финансова рамка. Мога да ви кажа, че и при а, предишните комисари, когато те стават консултанти на а, комисията, извършваме проверки за конфликт на интереси, етика, морални стандарти и а, тъй, тъй като тук не става дума за пълен щат и за пълно работно време, не можем да забраним на комисарите да работят като консултанти. Има период, за който това се забранява. Две години за комисари, три години за председател на комисията. Такова нещо изобщо не съществува на национално равнище. Между другото, три години Е, при този срок от 3 години няма да намерите кандидат на 40 години, който да, се, който да, да кандидатства, защото ще му, това ще му забрани след това да а, е, работи. Така че трябва да, трябва да на, запазим атрактивността на тези постове. За, защото така ще намерите само кандидат на 62 години, с побелели коси, който 5 години ще ръководи е, комисията, след което 3 години ще се охлажда, докато го обхване деменцията. Така че нека по тази тема При тази тема нека да помислим какво бихме искали и за себе си, какво ние сме готови да, да направим, преди да го поискаме от е, другите. Аз като комисар, когато пристигнем в Страсбург, не мога да вляза тук с моя бач. А когато вие като депутати дойдете при мен, сутринта в 9 часа ще ви посрещна с червен килим и кафе. Мен, мен ме сканират, проверяват ми чантите, гледат дали няма боба вътре. Аз а, а, а, на мен ми се иска да има равен достъп за депутати в Берлемон и за комисари в парламента. Тоест входа да бъде еднакво отворен за двете страни. Това ще бъде най-добре. За момента толкова от мен. Благодаря ви. Uh, uh, uh, Благодаря господин комисар. Много се радваме, че сте такъв голям ентусиаст и искате редовно да идвате в парламента. Ще видим какъв пас можем да ви дадем. Госпожа Гресле трябваше за малко да излезе. Благодаря ви, господин комисар, за толкова изчерпателния отговор по бъдещата МФР. Много беше интересно, много полезно. Имаме все още малко време, може би един втори кръг въпроси. Първо госпожа Яла Сендер. Е Благодаря, господин председател. Наистина трябва да се извиня първо пред господин комисаря. Вярно е, че много работа имахме тази сутрин. Има много заседания и наистина съжалявам, че малко закъснях, но много се струваше да чуем господин комисаря, защото както винаги това, което той казва е повод за размисъл. Освен това има и добро чувство за хумор. Виждам, че наистина ние заедно можем и да се смеем. Не е зле комисията понякога да бъде по-усмихната. Трябва малко да се отпуснем, а и не да чакаме да стане вечерта, за да вземем една чаша вино, може и по-рано. Но както и да е, вие наистина можете да помогнете на парламента по работата с МФР. Аз съм напълно съгласна и много благодарна, тъй като една от тревогите е, е свързана с ОСП и това, че ние искаме тя да е европейска политика. Ясно е обаче, че трябва да има и баланс. Аз съм напълно съгласна. Необходима ни е една формула за солидарност, която обаче е добре да се разбира, защото ми се струва, че през последните години, и това е свързано и с кризата, се създадоха проблеми, при които европейския бюджет се превърна в изкупителна жертва. Вие сте прав за дебатите по всяка бъдеща МФР и за това, че има все по-голямо недоверие заради териториалните амбиции. Като имаме предвид решенията за разпределението, на фондовете в тъй наречената нощ на ножовете, критичния момент, когато съветът се събира и 24 часа заседава. Та, създава се някакво лошо чувство, като че ли европейският бюджет наистина се използва – като боксова круша вместо много други политики и се раздават наказания и поощрения. Струва ми се, че вие много хубаво обяснявате и е добре да го правите. Европейският бюджет е бюджета, който създаваме като европейци и го разпределяме по задачите, които общо сме набелязали. Тези фондове не се използват за наказания, както казват популистите. Мисля, че трябва да се има предвид, че при фондовете ние просто имаме тези политически решения. Разбира се, може да има проблеми, но не става дума да наказваме, например, Полша или някой друг. На второ място. Ако ще има конкуренция между различните проекти, включително и EFC, трябва да се помисли за един общ план и за това, че се представят проекти във връзка с търсенето, проекти, които са наистина добри, трябва да се мисли малко повече по планирането на проектите. Те да имат добра добавена стойност, но също така и да се избегне сегашното положение, при което географското разпределение не е много добро. Така че да се мисли за проекти с по-голяма добавена стойност, но също така и с достатъчно добро качество – също така трябва и да имаме формула за териториалното разпределение. Според мен тук има проблем. И още един проблем – последователността. Вие отговаряте за бюджета, господин Катайне за макроекономическото изпълнение. В мой регион съветника по финансовите въпроси непрекъснато ме спира и казва стига, стига си говорила, това са само разходи, имаме национален дефицит, така че никак не ни е лесно. Би трябвало да можем в рамката на МФР да бъдем последователни, а именно – ако имаме програмата и финансирането с съфинансиране, трябва да сме сигурни, че съфинансирането всъщност не съставлява един прекомерно голям разход. Затова да имаме предвид, че е хубаво да има съфинансиране при проектите, че така се създава по-голяма отговорност, не че се избягват всички проблеми, но така или иначе ние трябва да сме солидарни – и не бива да поставяме нещата така, че проектите да са невъзможни за изпълнение, да се забавят или анулират. Знаем, че има много проблеми. Добре е да стигнем до формулата, която определя съфинансирането не като наказание в макроекономическата рамка на господин Катайнен – тук трябва, според мен, да поработим малко повече. И накрая. Ролята на ЕИБ, вие сте прав. Ние трябва и тук да стигнем до формулата, така че да се обръща по-голямо внимание на контрола, след като парите постъпят в ЕИБ. Формула която не прави ЕИБ някаква непрозрачна институция. Европейския бюджет трябва да има конкретни норми, европейски норми и не бива, когато в даден момент парите преминат към Е и Б, там фокуса да бъде различен. Знаем, че ЕИБ са банкери, те са много консервативни, но при економиката на бъдещето наистина възниква този фактор да се избягва всякакъв риск. Това се отразява и на европейските банки, най-вече ЕИБ. И точно ЕИБ трябва да помага в такъв момент, да помага на младите, които търсят финансиране. Е и Б би трябвало да генерира формулите, така че да може да поеме малко повече риск, но по начин, който е далеч по-действен в бъдеще. Така че нека и за това да поговорим как можем по различен начин да повлияем на А е и Б. При бъдещите економически планове би трябвало да не разчитаме само на най-традиционните политики. Благодаря ви. Не виждам някой друг да иска думата, затова и аз ще кажа няколко думи. Аз винаги се усмихвам, господин комисар, правя го и въпреки Брекзит. Знам, че вие сте говорили доста по тази тема. Тя е доста тъжна. Вие казахте, че е възможно дупката в бюджета след Брекзит да е 30 до 50 милиарда – но проблемът е, че ние все още не знаем какво иска британското правителство. Много хаотично се работи. Не се знае дали ще останат в единия пазар и ще допринасят за бюджета и бъдеще или не. Това би било най-доброто за всички. Но каквото и да се случи, Обединеното кралство ще продължи да плаща до момента, в който напусне и това е важно и за кохезионната политика, например, както и други политики. Комисията ще направи ли всичко възможно, така че тези фондове да продължат да бъдат наблюдавани и аудитирани и при следващата МФР с други думи, британските фондове подлежат ли на контрола на държавите членки след излизането? Господин председател, уважаеми госпожи и господа, нека първо кажа, че съм бил на посещение във всички държави членки, разговарял съм с представители на техните правителства и парламенти. Винаги, когато правя това, стремежът ми е да усетя какво е действително настроението в страната. Това е и целта на предстоящото ми едната седмица посещение в Мадрид. Въпросът за това с какви инструменти работим е много интересен. Действително, в момента подготвяме следващата МФР. Разговаряме интензивно с други ресорни комисари, с други генерални дирекции, за да сме наясно с това какви са оптималните финансови инструменти. Ясно е, че като цяло девизът е да постигнем повече с по-малко. Това звучи чудесно, но никак не е лесно човек да изобрети перпето мобиле или да изчисли площа на кръга. Много проекти, много държави членки, много региони се нуждаят от финансиране, от безвъзмезно финансиране. Да вземем за пример един земеделски стопанин в Алпите на голяма надморска височина. Той получава кредит от банката за закупуването на някаква машина, ако е ясно, че Финансирането по ОСП от страна на Европейския съюз през идните 7 години ще е на определено равнище. Така този производител е платежоспособен. По много проекти в селските райони също е необходимо съфинансиране, за да могат те изобщо да бъдат реализирани. В противен случай регионите не биха могли да се справят, финансирайки само от собствените си бюджети, или пък просто проектите сами по себе си не са рентабилни. По ОСП, по механизма за свързване на Европа, по хоризонт 2020 и в бъдеще ще трябва да се предоставят така наречените загубени безвъзмездни средства. Това са парични средства. Възниква във връзка с това въпросът а, има ли смисъл от съфинансирането и ако отговорът е да, в какъв размер да бъде то? По първия стълб на ОСП преките плащания съм доста резервиран по отношение на националното съфинансиране. Този въпрос се упоменава в документа ни за размисъл. През месец май ще му дадем отговор в предложението си за МФР. В областта на кохезионната политика съм за умереното съфинансиране, тъй като по този начин партньорите ни в регионите ще осъзнаят интереса си, значимостта на проекта, ще могат да документират тази значимост, както и устойчивостта на проекта, вместо само да освояват средства, без да поемат отговорност за проверка на качеството по проекта. А въпросът за размера на съфинансирането, дали той да е 20 или 30% е нещо отделно. В Гърция преди няколко години ставката бе достигнала 0%. Не би ли трябвало сега да се върнем към дълги години прилаганите квоти за съфинансиране? По плана на Юнкер вече натрупахме опит. Работим по него вече от 2-3 години. Той ще се прилага и през идното десетилетие. И тук трябва да се направи преглед. Нито една програма не е достатъчно добра, нито един инструмент не е достатъчно добър, да не можем след известен период от време да ги усъвършенстваме. Така наречените загубени безвъзмезни средства, кредитиране, гаранции. Това са финансовите инструменти, с които разполагаме. Към тях се добавят и гаранциите. Според мен безвъзмезното финансиране продължава да е най-значимият инструмент за финансиране на проекти а гаранциите и кредитите се добавят към този инструмент. В много редки случаи го заменят. Най-често го допълват. Упоменахте финансирането на стартиращите предприятия. Стартиращите предприятия, според мен, следва да се финансират по Хоризонт 2020 от 2020 година нататък по програмата Косме, освен това, се насърчава очредяването на малки и средни предприятия. Стартиращите предприятия за мен са партньори по европейския бюджет. И само и изпълняват само допълваща роля като партньори по плана на Юнкер. А що се отнася до стартиращите предприятия, се конкурираме с Силициевата долина, но и с Телавив и с Сеул. Затова стартиращите предприятия най-вече в областта на цифровите технологии трябва да са приоритет в по-голяма степен за нас към момента за тези стартиращи предприятия са по-привлекателни други региони по света. Партньорите ни от Великобритания по бюджета 2018 година все още са пълноправни членове на Съюза с всички проистичащи от това права и задължения. През 2019 ще започне преходният период за Великобритания, а настоящата МФР продължава до 2020 и до тогава Великобритания ще е наш равнопоставен партньор. През идните години ще работим по проекти в Обединеното кралство. Ако през 2016 до 2018 година сме поели някакъв ангажимент, то проектът е бил планиран, по него са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, бил е реализиран, направени са и отчетите по него предстои ние да извършим плащането, дори и това да се наложи през 2023 година. Контролът върху проекта, надзора върху изпълнението му, контролът върху плащанията също са необходими. Затова вие като комисия по бюджетен контрол работите наред с комисията, с ЕКОФИН и с Европейската сметна палата и всички ние ще работим заедно и доста след 1 март 2019 година. Това е моето демократично разбиране за нещата. И накоплаците, независимо от това дали са в Брюксел или в Лондон, имат своя интерес, който трябва да защитаваме. Преди известно време господин Юнкер каза, че вратата продължава да е отворена, че винаги може да се поправят някакви грешки. Аз съм на това мнение като човек, като комисар и като политик. Дори и когато става дума за грешка под формата на референдум, тя може да бъде поправена. А британските избиратели, Камерата на представителите в Великобритания, правителството на госпожа Мей ще решат дали да проведат втори референдум или не. Благодаря ви за вниманието. Ще продължим да поддържаме връзка. Нека сега дам думата на докладчика, за да обобщи. Благодаря. Благодаря на комисаря Оттингер за коментарите и за изказаното становище. За съжаление сме, са ми сложили да седим така, е, че съм с гръб към вас, не искам да съм неучтив, но а, е, по голяма част от а, е, обсъдените въпроси мисля, че ние можем да се съгласим с казаното от комисария и да заявим готовност от страна на парламента да работим по нещата, които споменахте. Още веднъж, що се отнася до кохезионната политика, говорихте за N плюс 2, N плюс 3. Мисля, че имаше различни а, проблеми, ко, а, които доведоха до затруднения в плащането през настоящия планов а, период. А, в началото на този а, период а, бяхме единодушни по отношение на правното основание. А, и тогава започнаха едни тристранни преговори в продължение на три председателства докато се взе решение за правното основание едва през пролетта на 2014 година. И тогава бяха въведени процедури, които се очакваше да бъдат иновативни, звучаха добре, но в крайна сметка доведоха до още допълнителни забавения сключването на споразумение за партньорство между страните членки и комисията, един нов елемент, доведе до ново забавяне от година и половина. Като ги погледнете, тези споразумения към днешна дата, те не струват дори хартията, на която са написани. едва след това се започна с разработването на оперативните е, програми. Това забави нещата с още една година. Георги Пирински постави въпрос е, за на така нареченото условие екс-анте, по което се извършва е, проверка. Това когато се стигна до изпълнението, стана ясно, че е причина за много допълнителна бюрокрация и за това трябва да помислим доколко това, което е било въведено, е било успешно и дали е постигната целта, която се е преследвала първоначално. Що се отнася до грантовете, заемите, гаранциите и така нататък, тази тема продължава да стои пред нас. Мисля, че когато става дума за научно-следователска дейност, може да се работи само с безвъзмезна помощ, но за кохезионната политика трябва да се види дали това ще остане е, така. А, правилно посочихте, че винаги трябва да се предвижда някак, някак какъв процент съфинансиране. за в бъдеще не бива да, да допускаме различните разпоредби, които спазваме, да си противоречат. Ам, отделно имам специални доклади на Сметната палата. За мен тези доклади, пък и за много колеги, а, са изключително ценен инструмент защото те обръщат по-подробно, по-детайлирано внимание на отделни въпроси от европейската политика. Те ни дават и важни насоки, голяма част от които са залегнали в доклада за освобождаване от бюджетна отговорност. Особено ценен беше за мен специалния доклад за европейската помощ за Украина където се споменават много от проблемите, в това число и въпросът, че европейската помощ трябва да бъде обвързана с украинското участие. Също така не бива да се пренебрегва и участието на олигарсите. Също така и борбата с корупцията в Украина. Мисля, че трябва да продължим да ви подкрепяме. Също така трябва да се, да се засили контрола върху банките на Украина, за да се предотврати изтичането на капитал, тъй като държавата има спешна нужда от, тази, от тези пари. По отношение на контрола на рибарството трябваше да констатираме, че една голяма част от европейските изисквания не бяха приложени от е, страните членки. Все още липсват е, ефективни системи за санкциониране. Такива трябва да бъдат е, въведени. помощта за сближаване на Западните Балкани също има известни слабости, които са изложени в специалните доклади. Също така е фонда за Африка, доверителните фондове за Африка. Целите на тези доверителни фондове е, са добри, но държавите членки, които искаха да се ангажират, в крайна сметка не го направиха, не постъпиха и плащани от трети държави, на които разчитахме и бюрократичните разходи, разходите за администриране на фондовете не са пропорционални. Тези фондове а, трябва да бъдат ориентирани към общите цели на помощта за развитие. Толкова по специалните е, доклади. Благодаря ви много за дискусията. С нетърпение очаквам предложенията за изменение на колегите, за да можем да изготвим окончателния вариант на доклада. Надявам се скоро да успеем да го гласуваме. Благодаря. Благодаря ви, че поставихте финалния акорд на дискусията. Благодаря също така, господин комисар. Със сигурност ще се погрижим за вашия достъп до парламента, за да дойдете пак при нас. Следващата точка е за сметната палата, но може би две минутна почивка, за да излязат колегите. Okay, uh, И тъй, колеги, може би да подновим нашето заседание с осма точка за частичните подновявания в Сметната палата. Имаме номинация от Белгия, госпожа Търтълблум. Добре дошла. Може би вие трябва да ни се представите в рамките на 5 минути, след което ще дадем думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик, почитаеми членове на Европейския парламент. За мен наистина е чест и удоволствие да се представя пред вас като кандидат за член на Сметната палата, номинация на Белгийското правителство. Аз познавам в дълбочина основните принципи на управлението и контрола на обществените финанси. Преподавала съм на студенти в университета по фискалната програма в Льовен. През двете години като заместник първи министр по бюджета и финансите в ламанското правителство също съм натрупала ценен опит – като използването на обществените фондове винаги е било сред водещите теми за мен. Участвала съм в съставянето на бюджети, като този за 2015 и други години. Освен това съм участвала в уравняването на сметките на фламандското правителство. Съставяла съм и бюджетни планове за отделите по миграция, правосъдие и вътрешни работи – отговарях и координирах контрола на тези отдели. През цялото това време оптимизирах ефикасността, резултатността. Това ми позволи да работя в тясна връзка и с одитните институции, както и с нашата сметна палата, която е също като Европейската сметна палата независима институция – освен това съм била член на постоянната комисия за наблюдение на полицията, постоянната комисия за извършване на съдебен преглед, както и постоянната комисия в областта на сигурността и разузнаването, която е независима от изпълнителната власт. Очаквам с нетърпение отново да работя рамо до рамо с европейските колеги. През 6 години, които прекарах в бългийското правителство, бях и член на съвета по правосъдие и вътрешен ред. Председателства го 2008 година. Участвала съм в национални конференции и двустранни заседания – това е било и предизвикателство и възможност да науча повече за европейските дела. 2017 година имах възможност да продължа своето обучение в университета Йейл, където се задълбочих по теми свързани с Европейския съюз. Там се запознах с много хора от целия свят, които също споделиха своите инициативи. Европейската сметна палата трябва да контролира европейските разходи и също така добавената стойност чрез използване на парите на дънакоплаците, като работи с Европейския парламент и Комисията по бюджетен контрол, Сметната палата наистина е пазител на основните интереси. Ще изпълнявам своите задължения в съответствие с изискванията за това работно място. Винаги ще бъда независима, винаги ще се пазя от конфликта на интереси и няма да се влияе от нито едно правителство или партия. Европейската сметна палата работи на съветен принцип. Аз съм убедена, че моят опит ще добави към работата на сметната палата и също така е важно за баланса на половете. Много важни решения трябва да се вземат те първа – Има важни предизвикателства също така за основните политики на Европейския съюз и неговото финансово управление. Но това може да се разглежда и като една възможност за сметната палата. Накрая ще кажа, че ако моята номинация се окаже успешна, аз ще се взема енергично за работа. Готова съм да превърна предизвикателствата в възможности. Благодаря, очаквам въпросите ви. Благодаря ви. Е, добре. Добре дошла. Сега ще дам думата на е, докладчика. Господин Таран. Благодаря, госпожо председател. За мен е много приятно да бъда докладчик по номинацията на белгийски нов член на Сметната палата, който е бил член и на белгийското правителство. Една такава номинация ще подобри баланса на половете. Освен това, имахме и добрата реакция на бългийското правителство при проблемите с предходния кандидат. Като казвам всичко това, имам само един въпрос към госпожа кандидата. Ако някой е изучавал економика и след това е и преподавал економика, вие казахте, че това е добра основа. Тъй като наистина европейската економика често се описва като един много важен фактор при разходите и наблюдението тук трябва да се извършва без предразсъдъци от страна на тези, които може да са свързани с държавите членки. И тъй, моят въпрос е свързан с това, което сте отговорили на въпрос 13. Там ни интересува вашето отношение към собствената ви страна. Мисля обаче, че по-важно е и вашето отношение към други маки страни, като Естония, например. Затова искам да ви попитам, ако ви кажат, че едно естонско предприятие рекламира естонски износ в Малайзия чрез Европейска агенция, която на практика е е, раздават дотации и в Малайзия няма дори и съществуващо предприятие с такъв адрес, тогава ще освободите ли от финансова отговорност? Благодаря, както вече обясних, за мен е много важна независимостта и безпристрастността. Това е изключително съществено за всеки който е член на Европейската сметна палата. Ясно е, че аз ще се отнасям към всяка държава членка по един и същ начин, няма да се влияя от собствената си държава. Ако в даден момент забележа нередност, която може да съставлява измама, ще се опра на процедурата за прехвърляне на този въпрос към Олаф, тъй като те имат своите разследващи функции. В крайна сметка така ще стигнем до независим съдия. Има много малки страни, като Малта и другите. Ние трябва да третираме всички тях наравно, след като имате амбицията да станете член на Сметната палата, трябва да се придържате към този принцип. Благодаря докладчицата Сянка, колегата Штеховски. Благодаря, госпожо председател. Искам да предам въпросите на господин Саврама, който е координатор от НП, но нямаше как да присъства в страната му в момента протичат много важни събития. След това ще задам и собствения си въпрос – въпроса на господин Саврама. Как ще подобрите работата на Сметната палата? Къде ще падне акцента във вашата работа при бъдещия ви мандат? Също така, ако от вас зависи къде да насочи усилията си Сметната палата, какво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 която до сега не сме чули нищо лошо от ОЛАФ, така че можем да ви поздравим. На второ място аз съм съгласен с вашите идеи. Освен това, съм запознат с цялата налична информация. Наистина, опитът във вашата област понякога може да изглежда скучен, но като гледам вашия ентусиазъм и желанието да работите за Европейската сметна палата, не знам дали няма да се окажете черната овца. Не се ли страхувате от това? To... Благодаря. Ако мислим за бъдещето на Сметната палата и къде да падне акцента, то е ясно е, че Европейската комисия в момента работи много по-усилено по бюджет, воден от резултатите. Ако това е водещо за Европейската комисия, е нормално и сметната палата да се адаптира към това. Знаете, че се извършват одити по финансовото съответствие и също така резултатите. Балансът е 50 на 50, но бих призовала държавите членки да помислят да подберат теми, които са по-близо до гражданите и ефективността, ефикасността и економиката да се развиват. Ако има по-малко неефективност, то и повече европейски граждани ще се доверят на европейските институции и проекти. Наистина подкрепям идеята да се насочим повече към одити на резултатите, за да докажем добавената стойност. Това може да се съчетае и с по-добра комуникация. Много ми хареса, че годишният доклад за 2016 година беше представен в 16 държави членки, стига се по-близо до заинтересованите групи, не само Европейския парламент. За мен това е важно да сме максимално близко до гражданите. А годишната програма за 2018 година обръща и много по-голямо внимание на въпросите миграция и сигурност. Това също е нормално при увеличаването и на дълга в бюджета. Трябва да доказваме, че парите на данакоплаците се изразходват надлежно. След това аз наистина бих направила всичко по силите си, за да работя добре в Сметната палата. В началото ви казах, че две години съм била министър по бюджета и финансите. Работя съм с Белгийската Сметна палата – но съм работила и в областта миграция и убежище. Не знам какво трябва да се запише в един одитен доклад, за да има отражение. Например, ние изготвяхме доклади за свръх популацията в затворите. Мога да ви кажа, че пет години по-късно все още обсъждахме този доклад в Белгийския парламент – Имам опит в националното правителство. Освен това съм била 6 години член на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Мога да помогна с този опит. И сега колегата Яла Сендер. Много благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Търтълблум. На първо място трябва да изразя своето задоволство от факта, че с вашата кандидатура ще имаме по-добър баланс на половете. Но също така вие сте заемали и различни постове, които пак са новост за жените в различните министерства – виждаме, че всичко това е резултат от подобряването на положението на жените в вашата страна Белгия. Затова и съм много доволна. Разбира се, сметната палата е много политизирана. Знаем, че това не е нещо ново, тъй като и в Белгия се водят много политически дебати, но важно е да се има предвид и вашата връзка с, с кандидата Тингстен, искам да ви попитам с подкрепата на парламента и на други институции смятате ли, че може да има някакъв проблем, въпреки това заради политическия профил? Вие сте жена, разбира се, с твърди убеждения. Вие сте способна да защитавате своите убеждения много категорично, но има нещо, което е много важно за европейските политики в бъдеще и то е свързано с миграцията, например. Ще има дебати, при които вие ще заявите своята позиция. Аз не говоря от името на госпожа Арена, а се водя от това, което чета във вестниците. Много е важно обаче в Сметната палата да има добър екип, защото ние всъщност сме на прага на една нова епоха. Сметната палата ще се заема вече с по-сложни въпроси, като одита базиран на резултатите, например – освен това, тя се опитва да се покаже като по-конструктивна, готова да води диалог. Какъв ще бъде вашия подход тук? И накрая искам да ви питам какво мислите вие за възможното прилагане на енергиен данък. Знаете, че е, знам, че имате опити от САЩ, което пак доказва вашата интелигентност. Yes, thank you very much for... Благодаря ви. Първо, политическия ми мандат. Ако Европейският парламент ме подкрепи, аз веднага ще си подам оставката – тъй като в момента съм член на Градския съвет в Антверпен, аз съм член на Белгийския парламент и съм член на музея на приятелите на модата, но ще си подам оставката навсякъде по тези места. Разбира се, ако нещо е свързано с благотворителност, ще помисля, но ще трябва да се отегля от всички тези места. Колко време ще трябва, не мога да кажа точно. Аз ще напиша писмата, в които се казва, че си подавам оставката от следващия ден, но те, разбира се, ще трябва да намерят някой да ме замести, което а, си е вече техен проблем. В парламента има процедура за това, всичко това е напълно обичайно. Обичайно е, тъй като трябва да се постъпи така. Независимостта е неоспорима. Не може да се съчетава с други постове. На второ място, ето сега в Белгия, в Фландрия ние отпускаме субсидиране за слънчевите панели за домакинства и бизнес – започнахме 2001 година, но 2014 година направихме един задълбочен анализ, за да видим как дългосрочно ще се развива тази област, какви са отговорностите на компаниите и домакинствата. Трябваше да намерим решение, но накрая въпросът се персонализира – аз съм била в Министерството 8 години и знаете как в един момент работата навлиза в личния ви живот и представете да бъдете обективен, затова реших, че трябва да си подам оставката, за да мога да разчитам на свободата на словото и да имам свой личен живот. Така отидох в университета. Споменахте баланса на половете – според мен е много добре, че Сметната палата заявява недвусмислено, че се придържа към този баланс. Ако ме подкрепите, наистина ще има по-добър баланс не само между членовете на Сметната палата, а и в цялата организация. Трябва да се работи и за това. В даден момент бях министър на вътрешните работи и се заех с баланса на половете в интегрираната полиция. Оказа се, че когато има жени в полицията, те обикновено са с по-низки чинове, но аз ги подкрепих, за да могат да изпълнят своите амбиции – и те могат да се окажат и най-добрите. За мен е много хубаво, че имаме ежегоден доклад, в който може да се проследи този баланс. Much, Колегата Лабаева. Благодаря ви. Благодаря и за присъствието. Мисля, че вашата енергия и опит наистина ще даде нова перспектива на Сметната палата. В Белгия работите по големи предизвикателства и то в страна, която е доста сложна. Не казвам осложнена, но сложна. Ще обясня тази разлика по-нататък. Но вие много добре сте се справили с сложни европейски бюджети, европейски одити. Това е добра подготовка. Споменахте одита на резултатите, добавената стойност. Вие имате опита и на националната, и сега на европейската перспектива. Говорихте правилно за това, че е важно информацията от държавите членки за комисията да бъде коректна. Но Сметната палата не може да я поиска пряко. Говори се за упростяване, намаляване на административното бреме. Не трябва ли Сметната палата също да може пряко да поиска информация от държавите членки? вместо да се запазва статуквото. Вие познавате и двете перспективи, какво бихте казала? Благодаря ви. Мисля, че надежната, коректна информация е много важна за Сметната палата. Основната цел на Сметната палата е да контролира европейските разходи. Така че е нормално даните първо да постъпват в Европейската комисия. 80% от бюджета се подлежи на съфинансиране с местните, регионални, национални власти. Затова и комисията трябва да изисква от държавите членки надежна и точна информация. но разбира се, всичко това са процедури, свързани с срокове. Необходимо е да се подаде доклад, след това да се изчака за коментара. Добре е да се работи с държавите членки, но нашата основна цел е да работим с Европейската комисия и само ако това работи да се обърнем към държавите членки – но не бих започнала в обратен ред, защото това само ще обърка процедурата. На първо място трябва да се работи чрез Европейската комисия. Според мен това е най-доброто, но не можем да изключим и работа с държавата членка. Колегата Фланаган, благодаря ви Вашата номинация е положителна от гледна точка на баланса на половете, но не ми харесва това, че пак имаме кандидатура на политик. Нека се върнем на въпроса, защо сте си подала оставката. От текста, който ми е предоставен, разбирам, че въпросният данък според вас е бил противоконституционен, но той вече е съществувал. Сега ние искаме да ви възложим задача, която е да проверявате дали европейските фондове се е, харчат надлежно, но вашето минало като че ли поставя въпросита на тук. На второ място. Човекът, който не разбира, как може да разбере разликата между обикновения одит и задължителния одит – С други думи, как да се избегне объркването и просто да се знае, че счетоводството е наред. На трето място корекцията. Корекцията се прилага спрямо одитните области единствено, а не бива ли да се прилага спрямо всичко? Благодаря за първия въпрос в даден момент правителството взема своето решение и тогава съдът може да реши да преустанови дадена процедура. Това е нормално, ние имаме независими съдилища, това се случи в моя случай, но се е случвало и на други. Конкретно тук се направи постфактум анализ. Пак казвам, това не е нещо необичайно. На второ място, да, аз наистина съм политик, но съм убедена, че всъщност имам много разнообразен и богат опит, който ще бъде в полза на Сметната палата. Сред членовете на Сметната палата има хора с богат опит в Европейския парламент, съвета на Европейския съюз, но има и хора с друг происход. Като казваме съвет, смятам, че е много добре в този съвет да имаме толкова разнообразни профили. След това вие попитахте за селските райони. Много добре е, че се работи с квалифицирани становища. Резултатът от един доклад трябва да бъде не само порицаване, трябва да бъде и конструктивен. Когато започнеш един нов проект, е възможно да сбъркаш някъде, но е добре да има доклад, в който се обяснява какво може да се подобри в бъдеще. Ние трябва да целим подобрения. Това трябва да е работата на сметната палата, а не да сочи с пръст. Това за мен е най-важното и затова е добре да се работи на квалифицирано ниво. Нивото на грешка е наполовина под 50% и наполовина над. Ясно е, че има много какво да се подобри. като трябва да си дадем сметка, че реалността не е черно-бяла, имаме и тези сиви зони, така че има какво да се подобри. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Tai gerbiamą kandidatę, iš tikrųjų, dėl jūsų patirties. Уважаема госпожо кандидат, Що се отнася до вашия опит, аз нямам никакви съмнения. Подобно на моята колеги, аз също много се радвам, че ще се подобри баланса между половете. Имам следния въпрос. Имате много опит в най-различни области – подобно и на други членове на Сметната палата. Вие сте е, били обаче и министър и сте били член на борда за управление на, пристанищ, на пристанището в Антверпен. Според вас това не е ли конфликт на интереси? Просто искам да разбера какво мислите. Втория ми въпрос е свързан с качеството на информация. Каза се, ка, ам, казва се, смята се, че Сметната палата не може да даде достатъчно добро становище, защото не разполага с достатъчно добри данни. Били сте министър на финансите и би трябвало а, да, да се погрежите за това да има добра процедура а, в случаите, в които не получавате качествена а, информация. Благодаря. Uh, Благодаря. Аз съм напълно наясно с факта, че в момента, в който стана член на Европейската сметна палата, ще се оттегля от всички постове, които заемам, за да избегна конфликта на интересите. От две години не съм член на правителството, така че не преминавам от позиция в правителството към сметната палата веднага ще се оттегля от своето членство в Общинския съвет и в борда на пристанището на Антверпен. Да, в някакъв момент имаш ако има доклад за морския, за водния транспорт, Аз не бих се ангажирала с този доклад, бих го дал на друг мой колега, за да не възникне никакво съмнение за конфликт на интереси. Моята позиция обаче е твърда, ще се оттегля от всички длъжности, които заемам веднага понякога наистина е трудно да се получи коректна информация. По-сложно е ако трябва да се оцени стратегията на дадено правителство за борба с безработицата, защото в някои държави проблеми има с младежката безработица, в други безработицата се по-възрастното население. В такъв случай се получават различни данни от страните членки и това а, прави анализа по-сложен, когато се разполага с такива различни данни. Едната от възможностите а, е а, Европейската сметна палата да работи с националните сметни палати. Към момента има комитет за връзка. Този комитет се събира редовно. Другия вариант е националните сметни палати да извършват повече и по-задълбочени одити на проектите, които се съфинансират от комисията. Смятам, че а, при по-добро сътрудничество с националните сметни палати би могла да се получи по-коректна, по-бърза, по-надежна информация. ако Белгийската сметна палата а, иска а, информация от финансовото министерство, например, те пишат имейл и получават информацията. А, а, с това искам да кажа, че не е трудно да се получи информация даже и в една голяма Европа. Проблема е по-скоро в многообразието и различността на данните, които получава сметната плата. Колегата Стас. Благодаря. ще говоря на холандски, не за да помогна само на преводачите в холандската кабина, но и за да се чуе родния ми език. Един час преди изслушването говорихме за освобождаване от бюджетна отговорност на Европейската комисия. Докладчик по становището беше господин Целер. А, в този доклад се казва и следното. А, комисията работи с все повече финансови инструменти, в това число и фондове. прозрачността и публичния контрол на тези инструменти в някакъв момент стават проблем. На една среща с членове на Сметната палата преди няколко седмици казахме заедно с господин Дегюнг от Обединената левица, че ам, а, Сметната палата няма достатъчно добър достъп до Европейската централна банка. От една страна се търсят различни фондови инструменти, в това число и с помощта на Централната банка, а ние от парламента нямаме достъп до това сътрудничество с Централната банка. Какво, каква е вашата оценка за тази ситуация? Питам ви не само като бивш политик, но и като бъдещ член на Сметната палата. Благодаря ви. Наистина. Като по погледнете коментарите на Сметната палата по а, бюджета на Европейския съюз, неговото управление и така нататък, ще а, видите, че плащанията се правят на време, надлежно, но ще видите също така, че липсва достатъчно гъвкавост някои от поетите задължения няма да могат да бъдат разплатени веднага през следващата многогодишна финансова рамка. И наистина се е, използват и се прилагат все повече инструменти. Страните членки имат проблем с това да изразходват надлежно тези средства, особено когато става за големи инфраструктурни проекти. Изобщо трудно е да се работи с всички тези инструменти. Наблюдава се тенденция в страните членки да се работи все повече с фондове, и когато трябва да се работи с частен и с публичен капитал, са необходими различни а, инструменти. Това е добре, но а, то всичко трябва да става по прозрачен начин, за да може да се провери. Вярно е, че съм а, била в политиката. Но ако стана член на Сметната палата, моята задача ще бъде заедно с екипа да изготвяме добри доклади, които да позволяват на парламента да упражнява своя контрол, да става ясно дали е работено прозрачно. А, прозрачност, яснота и еднозначност, това са основните е, критерии. Е, важно е да се знае кои фондове, в кои държави е, се е, използват, по какъв начин и така нататък. Защото когато това не се знае, понякога е, има и изненади. И мисля, че ако стана член на Сметната палата, това ще бъде моята задача да изготвям годишни доклади с много ясни е, коментари за да може всичко да бъде ясно и прозрачно. Ние като сметна палата трябва да сме в състояние да проследим и да преценим как е работено. И в договорите е записано, че Европейската сметна палата трябва да подкрепя работата на парламента, за да може парламента да упражнява своя контрол. Аз също съм се записала за изказване. Вашата кандидатура е чудесна, защото ни трябва повече опит в областта на миграцията. Миналата седмица бяхме в Гърция и е, бяхме в два беженски лагер. Благодаря на колегите, които дойдоха на мисията. А, когато човек а, е, работи с фондове за бежанци, просто вижда как парите изчезват. А, не знае какво става с тези пари, защото тези пари се изяждат, изпиват, използват се за изграждане на туалетни за бежанците. Във всеки случай парите ги няма. И не знаем дали това става на коректни цени. За това се радвам на вашата кандидатура. Иска ми се да работите и в тази област, защото специалните доклади все още не са това, което ни се иска да бъдат. А това са проблеми, които са общи за всички страни членки. В Гърция проблемите са малко по-остри, разбира се, но Италия също има какво да каже по въпроса. затова се радвам, че вие сте кандидат, защото мисля, че може да дадете принос благодарение на вашия опит. Има един въпрос, който задавам на всички кандидати. Дали ще разполагате с достатъчно време, за да присъствате наистина в сметната плата Инес? Напълно съм съгласна с вас, че е необходим повече опит. на нас ни е необходима подкрепа, качествена подкрепа. Миналото говорихме за една друга министърка от моята политическа група. Може би трябва да има някакъв е, период, който бивши министри да не вземат е, поста в сметната палата. Със сигурност е, може да се получи доста голямо е, разнородие в мненията, така че много са интересни вашите предишни позиции, но аз бих предпочела наистина Е, да няма толкова голяма обвързаност. Със сигурност, разбира се, в моята група тук ще има много разнообразни реакции. Ако правилно съм разбрала, то е имало такъв преходен период и то вече от доста дълго време. Колегата докладчик искаше да вземе отношение или ще се изкажете най-накрая? Извинявайте, госпожо Туртелбом. Господин Тарант, нека първо приключим тази дискусия и на... искам да се включа накрая. Имате думата за отговор. Благодаря ви за въпросите за миграцията. В момента въпросът с миграцията е много сложен. Много е сложен не само за политиците, сложен е и от гледна точка на финансирането, предоставено на определени държави членки, изложени на по-голям миграционен натиск. Няма към момента структура за отчитане или поне не се отчитат в достатъчна степен – извършените разходи. Няма цялостен съгласуван механизъм за отчитане на разходите за миграцията и бежанците. В доклада на палатата се посочва, че меко казано има още какво да се направи в това отношение. Между 2008 и 2009 бях министър по въпросите на миграцията в моята страна. Това бе преди да се разрази миграционната криза. Още тогава в Министерството на правосъдието и вътрешните работи говорихме по въпросите въпроса за една обща миграционна политика на Европейския съюз, за това какво може да се направи, за да се помогне на най-уязвимите в това отношение държави членки, ако бъдат изложени на по-силен миграционен натиск. Вярно е, и това се посочва и в доклада, че в момента не е ясно дали средствата за миграцията се изразходват добре липсват конкретни данни. Европейските институции, работещи по охраната на границите и контрола върху миграцията се увеличават като брой, затова и в бъдеще ще е все по-важно Сметната палата да упражнява контрол върху разходите. В крайна сметка работим със средствата на дънакоплаците. и трябва да гарантираме надлежното изразходване на тези средства в областта на миграцията. Трудно е обаче да се здобием с достоверни и подробни данни. Това е една от задачите на одитните институции. Тъй като става дума за нова област, ще трябва да разработят такъв механизъм не само държавите членки, но и държавите им партньори, третите страни. В работната програма за 2018 година са предвидени пет доклада на палатата, посветени на миграцията и въпросите свързани с сигурността. Много е добре това, според мен. Трябва да се извършват повече одити на изпълнението. Трябва да има и повече специални доклади на палатата. И това, мисля, ще подобри нещата в бъдеще. Благодаря ви. Накрая докладчикът. Зададох ви въпроса за Люксембург. Къде възнамерявате да живеете? Ще живея в Люксембург. Не мога всеки ден да се придвижвам от Антверпен до Люксембург. Мисля, че столицата на Люксембург също е приятно място за живеене. <laughs> Възнамерявам да си наема жилище или да си купя жилище, но ще живея в Люксембург при всички положения през цялото време мисля, че ще си намеря приятно място за живеене там, където да се връщам всеки ден след работа. Докладчикът накрая има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко за така наречения преходен период. Жалко е, че Белгия е кралство, а не република. В Естония нямаме крал, но пък имаме бивши президенти, които... Но имаме президент, който е бив член на Сметната палата, извинете. Бивша член на Сметната палата в Естония е президент и в момента тече преходния период, в който той не може да заема други длъжности и в рамките на този период той получава известна сума от Европейската сметна палата. Това не е противозаконно, но друг е въпросът дали е подходящо по това, което каза господин Фланаган, дали трябват повече експерти или повече политици като членове на Сметната палата. Не за това трябва да говорим в момента. Мисля, че кандидатката е много добра. Господин Фланаган, не мисля, че всички политици са лоши. Казвам това, мислейки си и за вас. Някои политици всъщност са доста добри. Председателката, благодаря ви. С това приключихме изслушването. Ще продължим при закрити врата, тъй като предстои да гласуваме. Всички от тези, които не са оправомощени да участват в гласуването, имат 5 минути, през които да напуснат залата. Политическите групи също ще получат 5 минути, за да проведат обсъждане.